Uh, good afternoon, everybody. Now I got the Добър ден на всички. Имам сега вече всичко, за да започнем заседанието. Нека да открием заседанието на Комисията за граждански права и свободи. Три точки има. Първо Европейската заповед за разследване, след това дебат за положението в Унгария с представители на комисията и многогодишната програма за 2013-2017 на Агенцията за основните права на Европейския съюз. Тъй като председателят на нашата комисия не може да присъства сега, аз ще водя заседанието но ви осведомявам, че е, по-късно в дебата за Унгария искам да се изкажа като обикновен депутат и тогава ще дам председателското място на Софи Инфелд, ако нямате нищо против. Нека да започнем сега с първата точка. Е, Европейската заповед за разследване при престъпления. Това е много важно за взаимното признаване на тази материя, защото по наказателните процедури има много различни национални режими. Е, съвета направи проучване и днес докладчикът ще представи своя проект от доклад. 31 януари, след обед, 5 часа е срока за подаване на изменения. Господин Мелой, заповядайте. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Na verdade, esta é, um, é uma, enfim, é uma, esta é uma proposta muito importante. Става дума за едно много спорно. Фронтейрас фасилито a circulação de pessoas и e- по силата на разпоредбите, свързани с свободното движение на а, хора и стоки. Но полицаите и е, следователите могат е, да продължат своята работа в, е, отвъд границата в друга държава членки. От друга страна, знаеме, че Европа е, слабо, е пространство за свободно движение, но това свободно движение не бива да означава увеличаване на престъпността. Така че целта е първо да, да има по-ефект, повече ефективност на наказателните разследвания в Европейския съюз, съюз като същевременно в никакъв случай няма намеса в а, съдебната система и в а, правосъдието на отделните държави членки, които така че, скъпи колеги, госпожо председател, чрез измененията се опитах да попълна празнотите и да отговоря на а, така на някои загрижености повдигнат на от колеги. Колег, колеги, много колеги се съгласиха с а, измененията, други пък направиха много интересни предложения, свързани с а, статута на магистратите, въобще с мястото на съд, съдебните власти. А, някои също така пък са. А, са загрижени от обхвата, от полето на действие на това предложение. А, нека да обясня с няколко думи за какво става дума. Това е ще се основава на, съответно на решение на компетентните органи на държавите членки за а, прилагане на мерки, следващи от съдебни решения, взети в друга държава членка. Опитах се, поне се опитах, не казвам, че съм успал, че прилагането на принципа за взаимно признаване и ефективното прилагане на този принцип, принцип да в, ник, в никакъв случай да не бъде в противоречие с е, разпоредбите на, съответ, на националното законодателство на държавите членки или на е, членове на е, техните конституции. успяхме с е, колегите да намериме някакво решение на спорния въпрос, е, свързан с е, решение на полицейски органи за водене на разследване в друга държава членка. И е, за да, за, за да няма намеса в а, е, компетентите на съответните съдебни или полицейски органи на, на, на държавата членка. По този начин държавата членка ще може да спазва своите собствени конституционни и законодателни разпоредби. Нека да дам един пример. При... Принципа на избягване на на, дво, на, на двойно разследване или на, на, на, двоен, на двоен процес за е свършено едно и също престъпление. Второ, а, задължението да, да се да има да, на дадена страна членка да откаже провеждането на разследване на нейна територия, ако извършеното в другата страна а, престъпление а, не се счита за престъпление на нейна, на нейна територия. И, и по, то, по, то, по този начин. А, държава А не, не, не задължително трябва да поема, да се съобразява с а, искания на държава Б, т.е. всяка държава членка а, запазва своите суверенни права в а, тази област. Това въжи примерно за области като свободата на словото и свободата на а, печата, като Стран, като в, защото в страни като Швеция, например, правилата са много е, ясно и точно разписани. И в случай, когато решението не е преподписано или не е одобрено от а, съдия, то може да бъде отхвърлено или незачетено от а, другата държава членка. А, график е след... Също, също, също, същевременно а, има строго определени срокове, тъй като знаете, че едно наказателно разследване може на практика да се провали, ако не, ако не, не се определят сроковете, в които трябва да бъдат представени доказателствата. И ако тези срокове не се спазват, дори и при намеса на Евроюст, просто това, това, това разследване остава без последствия. Така че сроковете са определени. Става дума за 30-дневен срок. Като обаче страната, към която е отправена а, мобата или искането, може да помоли за продължаване на срока, като се аргументира за това. А, госпожо председател, с удоволствие и интерес ще изслушам а, мненията на колегите и на комисията и по-специално на а, докладчиците в Сянка. Благодаря, господин Мало. И преди да дам думата на колегите, ще помоля съвета и комисията да вземат отношение по въпрос. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Както споменахте, в съвета има вече съгласие по общия подход по този въпрос през декември и се надяваме вече да започнем разговорите. Току-що получихме, т.е. проекто доклада от е, парламента получихме вчера. Изглежда ни много интересен и според нас съдържа важни елементи, които вървят в духа на разискванията, проведени в съвета също така. Така, например, включването на е, проверка за пропорционалност на мярката, така че е, също така да се види, че е, искът за Европейска заповед за разследване е пропорционален и е уместен. Това е включено в нашия общ подход. Също предложенията за достъп до средства за съдебна защита – По други въпроси, които се предлагат, ще трябва да работим допълнително. Говорихте тук за ангажимента на правовите власти. Тук трябва да се доразработят нещата. Също допълнителни съображения за отказване на такава заповед, като например принципа за не съдане два пъти за едно и също престъпление. Ние в съвета също приветстваме това, че вие ни предоставяте този доклад и се очакваме и бъдещите преговори по това досие. Благодаря. Сега представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията искам да благодаря на докладчика е да поясня също, че Приветстваме доклада. За нас това е отлична основа за разговори между двете институции в рамките на съвместното вземане на решения. Комисията е съгласна с господин Мело, че е, това е изключително важна мярка за подобряване на сътрудничеството е, в е, съдебната, между съдебната власт и укрепване на европейското пространство на правосъдие, за да отговорим на предизвикателствата на съвременния свят и най-вече на организираната престъпност. Това е, е, пространство на правосъдие трябва да почива на взаимното признаване и взаимното доверие, което е основ... кръгълният камък на съдебното сътрудничеството. И особено е, проблема с доказателствата, събирането на доказателства е изключително важен за доброто протичане на наказателния процес. За тази цел съдиите и прокурорите в Европа трябва все по-тясно да си сътрудничат, за да защищават гражданите и да спазват правата на жертвите. В този дух Европейската комисия смята, че за да може Европейската заповед за разследване да е полезна, ефикасна и е, модерна, да се спазват разумни срокове, както спомена и докладчика, сътрудничеството, сътрудничеството трябва да е гъвкаво, колкото може повече, а, за, а, и е, се надяваме, че това ще е крачка напред спрямо сегашния наказателен режим, който зависи от е, волята на суверенните държави да сътрудничат или не. Взаимното признаване, както казах, почива на взаимното доверие на партньори, които споделят общи правни ценности, защитата на основните права и надежни съдебни системи. Това предполага прехвърлянето на искания от една държава членка до друга, без почти никакви формалности, без разбира се да се жертват основните права и на заподозрените, и на, и на обвинените. Трябва да се приедат специфични мерки за разследване, както са предвидени в четвърта глава модерни мерки на разследване, без което днес, които днес не можем да минем, а именно информация за банковите сметки, да кажем в частност. И накрая комисията напълно споделя мнението на докладчика за е, важността на спазването на процесуалните права на заподозрените. Много е важно това да се уточни и по подходящ начин в съответния текст. Комисията припомня също, че всички мерки, свързани с процесуалните права, правото на адвокат, на защита, ще е, укрепят е, процесуалните права е, в рамките на прилагане на тази международната заповед за разследване. Мисля, че текста е добре балансиран и ще допренесе за общото правосъдно пространство. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на колегите. Имате възможност да се изкажете. Шест души са заявили желание. Господин Кручета, заповядайте. Благодаря. Видях че в доклада въвежда някои въпроси, които бяха повдигнати в групата е, СД е или в други групи. Ние, т.е., поискахме гаранции за защита на правата на гражданите, защото това според мен е важен въпрос. Европейската заповед за разследване е необходима и мисля, че съветът направи много добре, предлагайки тази инициатива. Не може да приемем факта престъпления да не могат да се разследват само поради липсата на сътрудничество между полицейските или правните служби на различните държави членки. Както каза и господин Мейло, тук се въвежда един нов принцип, принципа за реципрочност и взаимно признаване. А именно, всяка държава членка признава, че другата държава членка действа спряво, според правилата. В началото това ми се струваше малко прекалено. Защото в документа на съвета не се гарантира спазването на правата на граждането или спазването на основните права въобще. Законодателството не е еднакво в различните държави членки. да, не за... да оставим на страна пресата. Например, реформата в Унгария. Както виждате, създава проблеми. Проблеми за съ... съвестта на Европа. Да кажем, че има решение за разследване в Унгария, което нарушава основни права на европейските граждани и противоречи на законодателството на другите държави членки. Господин Ела, добре е очертал нещата, но все пак да не отричаме, че има ситуации, в които могат да възникнат проблеми. Решението за разследване трябва да бъде издадено от съдебен орган. Тоест, не може всеки един полицай или някаква структура в държавата да поиска от полицейска служба или полицейски орган на друга държава а, доказателства без а, да има а, нареждане от съдебен орган, от съдебна инстанция. Това би било драстично нарушение на хартата за основните права и въвеждане на полицейска държава. Тоест, необходимо е един съдия да направи оценка в началото на процеса, на производството. Но трябва да знаем кой ще изпълни решението в съответната държава. Докладчика преди малко каза, че ако въпросният акт не се счита за престъпление в страната, която оценява, кой взима решение? Някаква обща структура, определена с международни договори? Не, според правовата държава е, и прилагайки европейските принципи, това трябва да е съдия. Той ще реши дали е, въпросното деяние е легално или не, или незаконно. В противен случай ще има незаконно вмешателство на политиката в съдебната власт. Какви са правата на всички, които подлежат или част от едно разследване също? Трябва да се определи. Други важни въпроси. Да кажем, че англичанин, унгарец, е, италианец, някакво лице е обект на разследването, Той има право на правна помощ. Но как ще се гарантира равенството? Смятам, че в някои случаи, например, престъпление на организираната престъпност, на мафията, трябва да сме изключително предпазливи. Разбира се, правата на гражданите не трябва да се нарушават, трябва да се вземат предпазни мерки. Ние просто целим в случая да се гарантира най възможно най-доброто сътрудничество по време на тези разследвания инициативата на съвета е важна, положителна според нас. докладчика е свършил много добра работа, но остават съществени въпроси, свързани с основните права, които трябва да бъдат включени в доклада. Господин Абрехт, благодаря. Аз ще говоря на немски. Първо, благодаря на докладчик. Мисля, че докладът е важен и е добре, че го обсъждаме тук, защото съветът в момента заседава и търси споразумение и ние трябва да изложим и своята позиция, за да е наясно съветът и с нея. Първо, Нещо, което според мен е много добре, е, е това, което се спомена вече, въпроса за пропорционалността, за несъдане на едно лице за едно и също престъпление на две места. Също гаранциите. Ако мога да коментирам неща, които господин е, докладчикът вече спомена, особено принципът на пропорционалност и защитата на основните права. Мисля, че там се нуждае текста от известни изменения, примерно за древни престъпления в първия раздел. Вероятно, те не би следвало да фигурират в този пакет. Защото много често се сблъскваме с проблема на това, че стандартите в различните страни са различни. Когато се търси взаимно признаване, всъщност не тръгваме от една, правна, една и съща отправна точка. И съдилищата могат да се възползват от това, за да отхвърлят е, евентуално молба за разследване. Спор... Може би за по-дребни престъпления ще се създаде възможност тя да бъде отхвърлена, така че трябва да добре да формулираме съображенията или причините за отхвърляне. Други щекотливи моменти при основните права, свързани да речем с подслушване на телефон. Мисля, че също трябва да помислим дали трябва да се включи тази тема в тази директива или в друг контекст да се разгледа. Тук няма много голям марш за маневри, като се има предвид, че трябва да се спазват основните права. Взаимното признаване. Когато се гарантира принципа на пропорционалност, ние бихме могли да се съгласим с а, това признаване, но отново призовавам страните членки и съветът да формулират и известни минимални стандарти. Ние като парламент трябва да изпратим ясно послание. Не сме против тази заповед. Искаме да има стандарти, но нека да има и пътна карта, но да има минимални стандарти. Право на правна защита и така нататък. Смятам, че всички тези елементи трябва да са част от преговорите. Например, е, правната защита, обмяна на информация. Това са много важни неща. Също трябва да гарантираме правата на защитниците и то да го направим по балансиран начин. Благодаря. Сигурен съм, че в дискусиите ще постигнем споразумение. Sorry, Mr. Bronze. Thank you. Right, I hope I haven't misunderstood that if the act complained of... Не съм разбрал, но тук, стъка се каза, че ако едно, престъп, едно престъпление, е престъпление в една страна и не е, не е престъпление или не е в друга страна, то тази държава може да откаже да води разследване. И това всъщност е в противоречие с Европейската заповед за арест. Така че дали, дали това противоречие, противоречие е желано и защото ако е една страна, кой, която издава, да речем, между европейска заповед за арест по, по съмнение, че даден, дадено лице е извършило престъпление, то тогава тя, тази страна не, не може да иска от втората страна да води разследване, ако това лице се намира на територията на тази страна. Така че аз, аз, аз смятам, че във всички случаи трябва да, и, да има екстрадиране и трябва да има правила за екстрадиране. Но дори и ако има споразумение за екстрадиране, лицето, лицето не може да бъде разследвано в другата страна. Аз мисля, че тук има едно много основно противоречие. Благодаря, господин председател. Искам да а, да кажа, че споделям загрижеността на нашия докладчик за това, а, че така не, не, не напредваме достатъчно бързо в създаването на общо с, с, с пространство на право, право, правосъдие в Европа. На, така имам известен, макар и малък напредък в процедурал, процедурите и прилагането на процедурите, но в крайна сметка струва ми се, че основното тук и е да има и да се изгради по някакъв начин взаимно доверие. И за да може да има наистина по-задълбочено сътрудничество между съдебните и полицейските власти. Второ, втори, втори проблем, проблема свързан с закон, законността и защитата на е, правата на гражданите. В, е, в доклада тези проблеми са засегнати много а, уместно. Той се позовава и на Европейската харта, а, защото наистина, наистина е един от основните проблеми. И едно от основните нашо, нашо задължение е да, да защитим правата на гражданите. А, и благодаря, господин Коелю. Господин Фос. Ich freue mich über den ambitionierten Berichtsentwurf. Много се радвам, че този амбициозен проект успява. Искам да благодаря на докладчика. В рамките на хармонизацията в съдебната сфера това е изключително важна крачка. Имахме твърде малко време да подготвим това не съм имал достатъчно време, затова сега ще нахвърля набързо няколко положителни коментара. Няма да се спирам на вече казаното до тук. А, всъщност, тук този документ опира и до различните традиции в а, на различните държави членки и затова е запи... в текста е записана необходимостта да се проверява доколко са съразмерни мерките, които се предлагат и в съответното раз... разследване. В държавата, в която, която ще изпълнява нареждането, точно там трябва да се провери дали са, са размерни мерките. И член 8.1 препраща към нов член 5а, което е добре. Друго хубаво, друг хубав елемент е позицията на а, съдията в 17 параграф. И принципа не би си ниден, т.е. да не се съди два пъти човек за едно и също престъпление. Но кога по, параграф 37 мотивите за отказ не отиват твърде далеч. Тоест не в 37, а в 3 и защото ако се добавят още мотиви, това ще компрометира прилагането на принципа на взаимното признаване. Има и редица други мерки в раз, за разследванията, които според мен са доста добре премерени, но искам да поразмисля още по текста. По отношение на графиците, на сроковете за внасене на изменение 31 януари, добре, малко повече време имаме, но все пак имаме нужда от размисъл, защото това предложение е много важно, мащабно, с изключително чувствително съдържание – и трябва да имаме достатъчно време. За това ще поискам да има още една размяна на мнение, за, за да може, е, след като сме проучили подробности текста, отново да се произнесем. Трябва да прочетем наистина много внимателно всеки един е, член, параграф е, и ако може да се преразгледа датата за внасяне на измененията, ще бъде още по-добре. Благодаря ви. Следно изказване госпожа Инфелд. Аз бях помолена да споделя е, мислите на нашата председателка и всъщност ще прочета някои неща. Тя приветства доклада по принцип, но трябва също предупреждава, че трябва да обмисли много добре текста в оглед на практиката ни от Европейската заповед за арест. Също тя подчертава, че може да се подобри текста, когато се включат и е, клаузи за правата на гражданите, включително да се отчете и новата директива за правата на жертвите. Съображенията за отказване на Европейска заповед за разследване трябва да бъдат пределно широки и съответната страна да има възможност сама да решава в достатъчно голям обхват. Що се отнася до издаването на заповед за разследване, Госпожа Латфорд счита, че изменение 22 на докладчикът за изпълнителните органи, които също трябва да бъдат съдебни органи, това е, не е необходимо защото ясно се е, казва, че съдебен орган ще поеме отговорността за издаване на искането за Европейска заповед за разследване. Също трябва да се упоменат и е, класическите съображения за отказване, не съдене за едно и също престъпление два пъти, е, съществуващ състав на престъпление или нарушаване на човешки права. И накрая, според доклад нашата председателка. Член 13 се подобрява за правата за съдебна защита спрямо текста с Европейската заповед на арест, но трябва да помислим дали не можем още малко да подсилим текста, т.е. примерно адвокати на защитата да имат право да искат доказателства, придобити по силата на Европейската заповед за разследване. Мисля, че ще спра до тук, но е, защото всичко друго, което е написано, е за дискутиране на двустранна основа с докладчик. Председателката, ако няма други изказвания, тогава давам отново думата на докладчикът господин Мело. Mr. Mel, uh, Crocetta, what would you... Е, е, господин Крочета, какво искате да кажете? Аз подкрепям предложението, което бе направено за удължаване на срока за подаване на измененията. 31 януари е твърде скоро. Нека поне да е 3 февруари. 31 е вторник. 3 февруари ще ни даде възможност една цяла седмица да работим. Става дума само за 3 дни, обаче те ни дават цяла седмица. Добре, преди да дам а, думата на докладчикът отново, секретариатът ми казва, че е възможно да удължим срока и ще ви съобщим по имейл за това. Сега давам думата отново на докладчикът. Благодаря. Благодаря на всички колеги Изглежда се очертава един общ консенсус. И изглежда, че и комисията и съвета също мислят по сходен начин. Текста бе раздаден наскоро, действително, господин Кручета, но възможно най-скоро. По отношение на искането за съдебен орган или е, магистрат да издава искането за заповед, това е предвидено. А, дали един полицейски орган може да се обърне да иска такава заповед, е, полицейския орган трябва да се обърне към съдебен орган. После, кой ще реши дали има престъпен състав или не. Даден акт трябва да бъде престъпление и в искащата страна, и в страната, където се изпълнява заповедта за е, разследване. И ако втората страна е, този акт не съставлява престъпление, това е повод да бъде отказана е, заповедта за разследване. Много е важно да има, да има средства за правна защита. Аз лично съм адвокат и знам колко е важно съответните лица да бъдат представени и да имат право на, на юридически, юридическо лице, което да ги защитава. Има текст, който визира този казус госпожа Инфелд за възможността е, адвокати на защитата да искат е, данни. Също в 13 член и измененията се съдържа тази идея. Властите и на двете страни следва да предоставят на всички, които имат отношение по делото, съответната информация, така че те да имат право да упражнят своето право на защита и на възражение. Така че нямаме за цел да се вършат нещата напълно произволно. Всички, които имат отношение към е, наказателния процес, могат да получат съответната информация, както е предвидено по закон. Благодаря за предложенията на господин Албрехт. Примерът, който дадохте, съставлява съображение за отказ. Така че ако един пост португалски магистрат иска нещо от Германия, но актът, извършеният акт не е престъпление в Германия. Германия може да откаже да даде да направи разследване. Господин Бронкс свърза екстрадирането с разследването. Не знам дали съм ви разбрал правилно. Надявам се, че съм. вие всъщност критикувате идеята, че една страна може да откаже заповед за разследване, ако съответния акт не е престъпление. Това е основен а, принцип. Екстради... Екстрадиране също може да бъде отказано, това се предвижда в повечето правни режими. В Португалия, например, не се извършва екстрадиране на лице, ако е, съответното престъпление се наказва със смъртна присъда в е, друга страна. Примерно, е, в, знам, че такива страни няма в Европейския съюз, но в Штатите, да речеме, Португалия няма да екстрадира лице в една страна, където за това престъпление ще се иска смъртно наказание. Така че е, има различни случаи. Е, международната заповед, Европейската заповед за разследване може да не бъде изпълнена, ако съответното деяние не е престъпление в страната във втората страна. Може би, може по-късно да обсъдим този въпрос в подробности. А по отношение на удължаването на срока за изменение, смятам, че това ще е отполза за всички. Особено като се има предвид, че трябва да огледаме и конституционния режим на нашите страни членки по тази материя. Нямам никакви проблеми с това да бъде удължен срок. Благодаря, господин Мело. Сега се връщам към втората точка на дневния ред днес след обед. Положението в Унгария. При нас е госпожа Франсуаз Лебай. Ще й дам възможност да се присъедини към нас. Тя е генерален директор на е, дирекция правосъдие и тя ще ни представи оценката на комисията по положението в Унгария. Точката е сложена в дневния ред по искането на социалистите и зелените. Hello? So, uh, I... Uh, Давам думата на госпожа Лабай first, uh, е, от начало и след това на координаторите или и колегите, които се изказват от името на политическите групи. И накрая ще дам думата и на колегите от залата. Кажете какво искате. Аз ще имам ли думата като е, независим член на парламента? Да, разбира се, отговаря председателката. Давам думата на госпожа Лабая да ни информирате за позицията на комисията. Благодаря, госпожо председател. Това е много важен проблем. Комисията реагира много бързо. Дори преди всички други, комисията изрази своята позиция в най-ранен стадий, веднага след. Преди още законите да влезат в сила и Конституцията съответно. Комисията излиза с правно становище. Знаете, че комисията е депозитар на а, договорите и комисията от, а, сравнява съответствието на съответното национално законодателство с а, общностното законодателство. А, Госпожа Редин, комисар Рединг, излезе с становище през декември, което бе изразено в едно писмо до министъра на правосъдието на Унгария. Е, и там беше... Говориме за, за, за правосъдие, разбира се. Основната а, загриженост буди а, срока за пенсиониране или възрастта на пенсиониране на съдиите и магистратите. В закона е написано, че освен председателя на съда, нито един съдя или нито един магистрат не може да работи повече от нормалната възраст за пенсиониране 62 години което значи, че 374 съдии трябва да трябваше да, да трябва да подадат, да се пенсионират на 31 декември 2012 година. Комисията счита, че тази мярка против, противоречи на равноправното третиране а, в, а, на пазара на труда. И защото ако има дискриминация, подобна дискриминация може да се прилага само ако има наистина много силна аргументацията. А тук в случая нещата само се влушават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 комисията. Комисията е натоварена с това да, да, срав, да, да сравнява дали унгарското законодателство е в съответствие с законодателството на а, Европейската общност. И един от проблемите, как, както казах, това се бе възрастта за пенсиониране на съдиите е, и магистратите, като се намалява тази възраст от 70 на 62 години. Та целта е да се провери дали няма а, дискриминация, която да се прилага спрямо тази професионална а, група. В момент, в който правителството смята да увеличава пенсионната възраст от 62 на 65 години. Както казах, 372 съдии по, този, по силата на този закон ще трябва да се пенсионират на 31 декември 2011. Така, това е единия проблем. Втория проблем – независимостта на съдебната система. Съгласно закона, председател на новият а, а, Върховен съвет или Съдебен съвет, да. Има а, огромни права, т.е. Един, един човек взима важните решения, свързани с цялата съдебна система, а решенията не се взимат от председателство или от колегиум. Освен това, бившия председател на Върховния съд, беше, който беше избран за 6 години през 2009 година, беше преизбран до 2000. Докато други съди продължават да работят в новия съд, който всъщност замести Върховния съд. Тоест, председателя на Върховния съд беше на практика пресиониран преждевременно и това поставя под въпрос независимостта на съдебната система. А, дали дали, дали законодателството е в съответствие с член 47 на Хартата на основните права, не знаем още. В момента е, обсъждаме това, тъй като в е, член 47, член 47 се казва, че е, всеки, чието всеки, чието права се нарушават, е, има право на а, независим процес и независим съд и на правна, независима правна защита. И наистина трябва да видим дали тук няма а, противоречие. Също така, в писмото на госпожа Рединг до министъра на правосъдието се, про... се проставя въпроса за независимостта на надзорния орган за личните данни. Националната агенция, Национална агенция за защита на данните бе създадена като пред преди това имаше комисар по защита на личните данни, който беше назначен през 2008 година за 6 години, но на практика неговия мандат беше прекратен по този начин. А, а решения могат в този случай да се вземат от министър-председателя или президента на републиката. Така че тук трябва да се види дали няма против, дали няма противоречие с е, изискванията на Европейския съюз относно независимостта на органите за закрила на личните данни. Има и други проблеми, е, включително и проблема свързан с независимостта на Народната банка, Националната банка. Важно е да видим какво ще стане от тук нататъка, обаче комисията ще извърши един цял, цялостен правен анализ на законодателството е, и съответните правни служби на, на комисията ще, из, ще изработат един окончателен доклад, за да може комисията да вземе решение по този въпрос на 17 януари. Комисията, разбира се, ще се възползва от всички възможности и всички инструменти, с които разполага, включително и започване на процедура по нарушения, както може да го прави спрямо държавите членки, които не зачитат своите, които нарушават правилата, така че, както казах, комисията ще излезе на 17 януари с решение от след задълбочен анализ. Благодаря ви. Благодаря госпожа Любай за този така всеобхватен анализ. А сега давам думата на колегите. Доста са желаящите да се изкажат. И първо давам думата на пред, представителите на политическите групи, на координаторите и после на тези, които ще се изказват в лично качество. И много, много моля да не надхвърляте трите минути. Прав господин Енгел от НП. Благодаря. Надявах се в тази комисия за първ път да се изкажа за нещо по-възвишено като тема, но е, това е положението и ще трябва да се справя. Не мисля, че трябва да повтарям всичко, което госпожа Лебей днес е, ни представи в подробности. Може би трябва да видим какво се случва чисто процедурно, а също така и в политически контекст какво се случва. След изборите в Унгария от 2010 година, партията получи 33%, 53% от гласовете, което и даде мнозинство в парламента от две трети т.е. тя може сама да въведе изменения в Конституцията. Това е факт и не може да се поставя под въпрос. Защото от време на време оставаме с впечатление, че се поставя под въпрос законността на правителството. Но това не е така. То е избрано от унгарския народ 2008 година. В момента се предвиждат много, много сериозни изменения на Конституцията. Доколкото си спомням, Конституцията, настоящата Конституция не се радваше на пълна подкрепа от всички политици, но все пак бе гласувана след много широка консултация с унгарските гласоподаватели. Около 11% от тях коментираха. И Конституцията е в сила от 1 януари. Въпроса, проблема с закона за пенсионирането, независимостта на съдебната система, на е, институцията за защита на личните данни и други неща. Аз бих е, споменал и закона за е, изповеданията и Националната банка, но това не е в нашия обхват, може би затова не го повдигаме. Сигурно в друг контекст ще се повдигне и той. Така че в момента започва една процедура, която европейските институции могат да започнат, когато имат съмнение за законността на законодателство на определена страна членка. Това е процедура, която се започва от комисията, тя е пазител на договорите и тя трябва да следи дали е, правните инструменти, е, приемани от дадена страна членка, съответстват на общностното законодателство или не. Комисията ще излезе със своята оценка следващата седмица. Аз разговарях вчера с комисар Рединг именно по този въпрос. Е, нямам чувството, че комисията не знае какво прави. Напротив, е, мисля, че знаят много добре. И също така унгарските власти е, повториха нееднократно своят ангажимент е, не само да погледнат много сериозно на препоръките на комисията, но и да реагират съответно а, така както го направиха с предложенията на комисията по закона за медиите. А, както помните, в парламента тук също дискутирахме този въпрос. Така че за момента, а, вероятно, трябва да видим, да изчакаме каква ще е окончателната оценка на комисията за новото законодателство на Унгария следващата седмица – да видим какво препоръчва комисията на унгарските власти, как ще реагират те. Всичко до момента показва, че унгарските власти ще се съобразят с препоръките на комисията и ще направят съответните изменения, ако е необходимо да се правят изменения. И тогава стандартната процедура на Европейския съюз в такива случаи ще бъде приключена. За момента не смятам, че трябва да има истерия по въпроса и не виждам защо и парламента, и нашата комисия трябва да реагира така, сякаш сме последната инстанция, която пази общностното законодателство. Е, унгарските власти вече са дали отговор на въпроса на госпожа Рединг в документ от 19 страници. Те е, абсолютно заявяват своята роля да погледнат сериозно на въпроса. Комисията също гледа сериозно на, на въпроса. Затова нека да изчакаме и сериозно да погледнем този въпрос на следващата седмица. Председателката, благодаря. Следващия оратор, госпожа Горенц. Благодаря. Аз няма да се връщам чак толкова назад във времето. Аз ще се придържам към нещата, такива каквито са сега. Благодаря за доклада. Наистина, комисията реагира много бързо. Искам да задам няколко въпроса на комисията. Един от тези въпрос е какво очаквате от унгарското правителство. Вчера казахте, че върховенството на закона, свободата на пресата и така нататък са, са най-добрите гаранти на демокрация. Сега и вие казахте, че, че очаквате от унгарското правителство трябва да предприеме действия. Какви, какви решения, какви, какви действия очаквате а, вие от а, унгарското правителство? Каква, как, какво точно вие очаквате? Това е много важно за нас. И още един въпрос. От, относно независимостта на съдебната система и на службата за закрила на личните данни. Вие и за двете неща казвате, вие всъщност задавате въпроса дали прекратяването на мандата на преководителите на предишните две служби не пречат или не означават, че има проблеми с независимостта на тези два нови органа. Вие сте получили отговори от министъра на правосъдието. Дали тези отговори в, за, ви задоволяват, защото той, е, той ви е казал, че няма никакъв проблем с независимостта. Не смятате ли също така, че това непрекъснато реорганизиране на независими по принцип агенции, органи, като Върховния съд, Агенцията за защита на лични данни и така нататък. Не смятате ли, че, че че почва да има едно прекалено систематична реформа на нещата и ако ги разглеждаме в глобалността им, не смятате ли, че има по-скоро политически аспекти, а не правни аспекти? И е, дали няма някаква заплаха за демокрацията, за демократичните институции по принцип? И искам да се върна малко назад към закона за медиите, който обсъждахме миналата година. Господин Енгел спомена, че унгарското е, правителство изглежда готово да извърши необходимите промени. Но нека не забравяме, че миналата година всъщност бяха направени само едни козметични промени и в, и в крайна сметка кой знае какво не се промени. Е, как ще избегнете подобно решение или подобен проблем? Не вие, разбира се, но комисията. Комисията е, направила ли е анализ или някой, по-специално някой експерт, на последиците от прилагането на закона на а, е, медиите. За медиите. Бих, а, е, бих искала, бих искала да, да знам дали подобно изследване или подобен анализ е правен, ще се прави или, и дали ние ще бъдем уведомени за това. И още един въпрос. На вашето, на вашето писмо отговориха и три независими е, органа в е, Унгария. Е, вие получили ли сте тези отговори, направили ли сте анализ, ще ги разглеждате ли отделно от официалните отговори на правителството? И исках също да ви попитам, смятате ли да, правите, е, да направите анализ на избирателния закон? Разбира се, това е, това е до, до известна степен свързано с проблемите, които обсъждаме, включително и независимостта на, на Националната банка, на Народната банка, Централната банка. Следващия. Благодаря. Няколко коментара имам и три или четири въпроса. Първо, трябва да разберем, че Европейският съюз не се е, ръководи от Европейската комисия. В него съществуват три институции съвета, комисията и парламент. И ние сме независима институция в Европейския съюз, така че ние не сме в е, е, отношение на субсидиарност прямо комисията. Ако парламента реши в определен момент, че има своята роля, че трябва да действа, той има право по Лисабонския договор да го направи. Разбира се, е, в комисията като пазител на договора започва да действа. Но последните няколко години имахме няколко не толкова приятни примера. Единия беше с закона за медиите в Унгария. Друго, друг пример е Франция, връщането на ромите. Опитахте се нещо да направите, но всъщност реалните проблеми не се обърнахте към тях. Затова и парламента трябва да действа. Спомена се за доклада на комисията. Red or letters. За Венецианската комисия. И приканвам а, колегите да видят доклада на комисията от Венеция, защото в него се съдържа изключително критичен анализ на е, Конституцията на Унгария. Мога да ви го пратя по електронна почта без проблем. Сега имам няколко въпроса. По някои от нещата, които коментирахте. Въпросът е ми е какво е правното основание за започване на процедура за нарушение, ако се окаже, че не сте доволни от отговорите, които ще получите от унгарското правителство. Що се отнася до възрастта на съдиите, говорите за дискри... Е, директивата за борба с дискриминацията. По принцип, е, знаем, че когато се приемат подобни разпоредби в Конституция, ще има и преходен период. Но за останалите неща, кое ще е правното ви основание за започване на процедура за неизпълнение? Примерно, а, за смяната на Върховния съд с друга институция и другите неща, които коментирахте. Защото, доколкото съм запозната, за да започнете процедура за нарушаване, трябва да имате нарушаване на общностното законодателство, кои са правните основания. Освен това, погледнете огромните разлики, двойните стандарти, които прилагаме, когато оценяваме страни, които се кандидатират за присъединяване в Европейския съюз и страни, които са вече членки if there is no legislation that you actually EU legislation can и ако няма общностно законодателство, което може да бъде свързано с другите аспекти, т.е. независимостта на защитника на личните данни и възрастта за пенсиониране, към кой член ще е, прибегнете? Член 2 е, от е, закона, където се говори за човешко достоинство, свобода, правова държава, човешки права. Можете да се позовете също и на хартата на основните права, но мисля, че госпожа Рединг всеки път ни повтаря, че тези принципи могат да се прилагат само във връзка с европейско законодателство. Затова искам да ми кажете, кои ще са правните основания. А в венецианския доклад се отправя огромна критика към възможността две трети, партия, която има две трети от мнозинството, да поправя Конституцията. Добре, благодаря, господин Таварес. Благодаря. Един общ въпрос. Само една, един въпрос ще имам към по отношение на институциите. Комисията, парламента и съвета работят с различни правомощия и искам да поставя един общ въпрос. Още когато дискутирахме закона за медиите в Унгария, се загубихме в подробностите – в този закон се съдържат много неща, които се съдържат в подобни закони във всички страни членки. Но натрупването на всички тези подробности всъщност бе твърде опасно. И в момента се случва същото. Можем да дискутираме въпросите за пенсионната възраст, конституцията, за съдебната система, Централната банка и така нататък. Но за мен е, в края на кращата най-важно е, е семейната прилика, така да се каже, между всички тези елементи. Тоест, е, виждаме някаква тенденция, една е, посока на движение, която е обезпокоителна. И трябва да сме наясно, че гражданите е, очакват от нас да направим нещо. Това се вижда от петициите, които се отправят към нас. Гражданите очакват ние да защитаваме основните права. И не защото това се съдържа в законодателство, защото сме дали такива обещания. В един съюз ние така и казахме, че ние сме в съюз, никога няма да изоставиме народ на самотек. А, ние именно затова сме влезли в съюза. Това, което очаквам сега да се направи е, спрямо Унгария, е, бих очаквал да бъде направено и спрямо моята страна, ако се появят такива тъжнения там. И а, сега отново въпрос към комисията, който а, отправиха и колегите ми. Можете ли а, все пак да си представите в контекста на присъединяване на една страна кандидатка, с подобни закони тя щеше ли да влезе в Европейския съюз? И какво щеше да се иска от нея като промяна в законодателството, за да може да се присъедини? И следователно заключението какво трябва да искаме от страна, която вече е член на Европейския съюз. А въпросът ми към съвета е, както коментира и колегата от НП, Правителството в Унгария е гласувано с мнозинство. То работи спрямо конституционните изисквания. Но в края на кращата демокрацията има два аспекта. Не само да управлява мнозинството, но да има възможност и да се променя. И въпросът е това, което сега мнозинството решава, дава ли възможност в бъдеще да се получава друг вид мнозинство? В края на кращата съвета много се интересува от устойчивостта на економиката. А какво се случва с устойчивостта на демокрацията? Защото един подобен закон дава възможност после една партия да си променя нещата сама. Демокрацията трябва да дава възможност да се случват промени незадължително само от една институция. Член 7 в края на кращата е последната, последнията възможност, крайната възможност, която можем да имаме, за да реагираме ние можем да искаме от съвета да се произнесе за нарушаванията на човешки права в страна членка. Така че договорите ни дават възможност да реагираме и нашия правилник ни дава възможност да реагираме. И затова въпрос е, а как точно ще реагираме? Благодаря, господин е, Тавариш, господин Тандра Филес.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 помоля да взема думата от името на независимите членове на а, Европейския парламент. В крайна сметка, всяка група, политическа група получи поне а, по 3 минути. Всички, всички, всички говориха повече по, по 5 минути, така че. От друга страна, пак вие казахте, че нямаме достатъчно време, за да а, говориме дълго. Но аз, като независим, бих искал да получа 3 минути за изказване, защото в крайна сметка в този парламент има и независиме членове, а и в тази, в тази комисия те са дори повече, отколкото на друго място. Господин Клейс, дадах наистина много време на координаторите и представителите на различните политически партии, така че ще ви дам 5 минути за независимите. Не знам кой от вас ще взема думата, така че в момента, в който дойде вашия ред, ще ви дам 5 минути. Съгласен ли сте?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 Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисията за извършения анализ. Мисля, че комисията е на правилния път и решението, което ще бъде взете на 17 е, ще бъде много своевременно, тъй като, доколкото знам, два или три дни по-късно проблема ще бъде обсъждан в пленарна зала. Така че смятам, че наистина това решение ще е съвсем своевременно. Сега, не, не, не знам колко проблема сте разглеждали, колко закона сте е, разгледали, за да видите дали съответстват на общностното право и така. Но аз искам да привлеча вниманието ви върху трудовото право и законите, свързани с трудовото право. Не става дума тук само за възрастта за пенсиониране на магистратите, но има, имайте предвид, че подобен, подобен закон има последици не е, само за съдебната система, ами за цялото гражданско общество. А сега да. Сега ще дам думата на отделните представители. Госпожа Сипа, но много ви моля не повече, не повече от две минути. Много ви моля да се изказвате не повече от две минути, за да можем наистина да приключиме на време и за да можем все пак да изслушаме и отговорите на госпожа Дебай. И а, обещах също така на независимите членове да, дам, да им дам 5 минути. Госпожа Сипа. Благодаря ви. ще се върна на уводните думи на госпожа Любай, която заяви, че комисията е пазителка на договорите и е, трябва да бди за спазването на европейското законодателство. Но в договора от Мастрих, от Ница или от Лисабон не се споменават директивите. Там сме се споразумяли всички наши актове да се основават на общите ценности, свобода, правосъдие, демокрация, недискриминация, всички ценности, които бяха споменати тук. Проверката на спазването на законодателството не позволява да се провери всичко. Миналата година комисията беше доста колеблива. В, мом... в случая, в момента съвета нищо не каза по въпроса. Това е. Също въжи за Европейския парламент, който не отправи критики към действията на унгарското правителство. Трябва да признаем, че в момента не става въпрос за ролята на парламента като някакъв съдник, който се противопоставя на унгарското правителство. Много се говори във вестните за финансовата криза и други проблеми, но загубата на доверие на гражданите в Европейския съюз се дължи на много по-дълбоки причини. Защото ние вземаме решения, приемаме директиви, които могат да бъдат оценени като добри или лоши, но ние бяхме заявили, че сме общност, която защищава общи ценности и принципи. И точно това като че ли е на път да изчезне. Още повече, че е, ние всеки път е, се отказваме да предприемаме действия, както в случая с Унгария. Е, Опитваме се да разкрасим нещата, ситуацията в Европейския съюз, но в крайна сметка губим престиж, губим престиж и на международната сцена. Трябва да отворим очи, защото имаме склонността много често да ги затваряме. Ако искаме да си върнем доверието на съгражданите, трябва да бъдем ясни. Жайнфелд. Благодаря, ще бъда много кратка, защото почти всичко беше казано, включително от госпожа Сипа. Но първо искам да отговоря на казаното от господин Енгъл. Вие казахте, че Унгария е суверенна страна, която може да прави каквото си иска. Искам само да ви напомня, че Унгария, както останалите 26 страни, е взела суверенното решение да подпише договорите и да спазва разпоредбите на тези договори. Тук не става дума за Унгария. Про, про, проблема не е Унгария. Проблема е а, върховенството на закона и правилата на демократичния живот, които трябва да се прилагат в Европа. Така че, за да можем да бъдем наистина един зрял политически съюз защото в крайна сметка нека не забравяме, че, че, че има и други държави членки, които нарушават и са нарушавали а, правилата и а, е, разпоредбите и на общностното право и а, е, нашия парламент многократно е призовавал, обръщал се към а, е, страните, към комисията и така нататък, независимо дали става дума за а, правата на гейовете или на друго. Същото става, същото въжи и за еврозоната, където има правила за дефицита. Първо, съгласна съм с Рената, Рената Вебер, която казва, че ние имаме, ние сме автономни и имаме своя отговорност. И споменавам член 7 и член 7.1, където се говори за опасност. Опасност само. Като и, и, и, и, и, и възможност на всяка държава членка да дойде да обсъди проблема с Европейския парламент и така нататък. Така че въобще не става дума за суспендиране. И още нещо. Виждам, че комисията взе, взима решение, бързо ги взима. За съжаление, май след а, влизане, влизането в сила на законите. Сега, е, за, за, закона за медиите влезе в сила. Знаете, че междувременно е забранено и затворено една а, радиостанция. Колко, колко ви трябва Кол, кол, кол, колко, колко ви трябва, за да вземете някакви мерки? Да не говориме и за различните вероисповедания, от кои, които различните църкви, които вече не са признати като такива и които, освен всичко друго, ще, ще си загубят и ем, недвижимия имот. Да не говориме за семейния кодекс, където се казва, че брак може да има само между мъж и жена, т.е. това е подъпване на правата на ЛТБГ. Госпожа Анст. Благодаря ви. Искам да се спра на факта, че тези закони се говорят от голямо мнозинство. Трябва да сме много предпазливи да следим, че нещата се правят демократично Защото знаем, че има партии, които могат, може да са избрани демократично и след това създават проблем. И така се е случвало на времето в Германия. Така че а, трябва да следим спазват ли се общите ценности и да предприемаме действия, да не се задоволяваме само с високопарни речи. Например, по отношение на преговорите за Западните Балкани винаги говорихме, че е необходима независима съдебна система. И, сега изведнъж в Унгария става нещо, което е недопустимо. всъщност, Унгария намалява демокрацията във всички области. Това трябва да бъде посочено. Съгласен съм и с Рената Вебер. Ние сме отговорни като евродепутати. Трябва да реагираме точно това очакват нашите съграждани от нас. Трябва да предприемем действия, Искам да задам един въпрос към комисията. Как възнамерявате да усуетите фиаско, подобно на това във Франция. Защото е, всичко, което Франция обеща по отношение на ромите, въобще не беше изпълнено. Въобще на нито едно от обещанията не беше даден ход. И ако трябва да се започне процедура за нарушение, все пак трябва да се спазят е, определени условия. Какво се очаква в момента от Унгария? За мен за сега нещата са ясни. Верно е, че те са и сложни, но Просто искам да отговорите как ще се бди договорите се спазват. Uh, uh, Благодаря. Аз също искам да се изкажа и моля София Недфел да поеме председателството, ако се налага. Аз като обикновен член на Комисията по правни въпроси и депутата от Унгария, искам да кажа няколко коментара за това какво се случва в Унгария. Много економически, социални и политически промени бяха извършени и те бяха много необходими. И предходните правителства от 20 години насам или нямаха мнозинството, или нямаха политическата воля да ги направят. Така че всички очакваха системата, основата да бъде променена. Всички знаеха, че имаме нужда от е, Конституция. Ние започнахме с временна Конституция от 1989 година, но все пак старата Конституция. Всички бяхме наясно, че всички тези основни закони трябваше да бъдат променени. И когато се извършват толкова много промени, може да има грешки, може да има проблеми, които трябва да бъдат сменени. Но това не трябва да става с охулване на, на страната, за слухове, че се нарушава демокрацията и правовата държава. страни членки. Има, които в един момент не... законодателството им се разминава с общностното. И именно комисията е тази, която трябва да следи за това и на базата на факти да се произнася за необходими промени и съответните механизми за това. Затова нека да оставим комисията да свърши работата си не мисля, че тези неща трябва да бъдат политизирани до толкова. И на въпрос на госпожа Лобай. Всички въпроси с съдиите и така нататък. Погледнете страни членките членки, всички останали. А, много са различни възрастите за пенсиониране. И освен това, хората, които са били съдии, могат да работят и след пенсиониране, но не като съдии. Знам, че в е, Германия имаше подобни промени, но комисията не даде Германия под съд. Там също имаше дискриминация. Националните правни органи. В някои страни членки съдебната администрация управлението на съдебната система се извършва от Министерство. А когато има независима институция, защо смятате, че нейният ръководител, който се избира с две трети от мнозинство, е по-малко зависим, отколкото в други страни, където има министерство? защитника на личните данни също, дали има повече или по-малко правомощия на това, трябва да си оговорите и много други неща. Смятам, че трябва да изчакаме комисията да си даде е, мнението. Благодаря, Софи. Е, много е трудно да се впише във времето. Мога ли сега да продължа с председателството? Няма микрофон. Uh, I have Mrs. Alfano. I will... Госпожа Алфано. Сега ще чуете имената на всички, които са записани за изказване, за да сте наясно. И да спазваме времето. Then we have Mrs. Morvai, we have Mr. Foss, Mrs. Gomez, Mr. Michel, Mr. Alvaro, Mr. Mulder, Mr. Mulder, Yes. Uh, Mr. Sugar, Mrs. Boskurt, and Mrs. Mr. Sire. Okay, now I close the list, and С това приключвам списъка за изказване. Ами аз не искам да повтарям вече казаното до тук. Искам просто да задам един въпрос на госпожа Любай. Има ли полза да продължаваме да чакаме? Вече парламента е приел две резолюции. Една за медийния закон, една за конституцията. И междувременно един радио, една радиостанция беше закрита, 100 души бяха уволнени. Вече бяха заявени причините за безпокойство, както каза Софи. 14 вероисповедания се приема, будистко, мусулманско, християнско и така. Най-основните съществуват много въпроси. И отговорите не са толкова а, банални. В текста на закона се казва, че съдиите трябва да са амбициозни и гъвкави. Какво значи гъвкав съдия? Съдията трябва е, да са принципни. Те трябва да защитават правата на гражданите. Какво означава гъвкав? Да се да огъва гръб пред власт имащите. <coughs> Моята група настоява за прилагането на член 7. Тоест, Унгария трябва да гарантира демокрацията и спазването на основните права. Това е важно и за всички страни, които наблюдават това, което се случва. Всички, които са вече държави членки, трябва да е, спазват тези принципи. Аз имах мечта да стигнем някога до Съединени Европейски щати, но имам чувство, че никога няма да стигнем до това. Вижте за какви дреболи непрекъснато се дъвчем и се боричкаме. Тук реформата в съдебната система визира хората, а, хората, може би между 62 и 65 години са съдии, които притесняват по някакъв начин или дразнат министър-председателя на Унгария. Трябва да направим всичко възможно да гарантираме спазването. Сега госпожа Морвай. Először is magyarul szeretnék beszélni, és a bizottság képviselőjétől szeretnék kérdezni. Искам да задам един въпрос на представителя на комисията. Какво от европейското законодателство се нарушава? Не е просто, ей така да кажете, законността се нарушава. Кой, кой европейски закон е нарушен? Имаше нарушения на човешките права с атаки на е, полицията. Бяха потъпкани протестите на народа в Унгария преди много години, но сега но през 2006 година е, тогава комисията не започна процедура по член 7. Е, Тя абсолютно не реагира когато имаше огромни нарушения на човешките права. Затова ми кажете, кое е правното основание тогава нищо да не се прави? Аз лично бях свидетел на всичко случващо се. Работех като адвокат и е много трудно човек в такъв момент да остане безпристрастен. Затова и ще доизчета изказването си, за да не се впускам в е, емоции. Конвенцията за човешки права казва, че хората имат право на самоопределение, народите. Те сами определят политическата система, и се развиват като общество. Правото на самоопределение е най-основното право на един народ. То се признава от цялото международно законодателство. И една държава следва да спазва именно това право на самоопределение. Същото се отнася и за унгарския народ. След като Унгария влезе в Европейския съюз, не се отказа от правото си на самоопределение. Тя не е готова да го продаде нито на Европейския съюз, нито на Международния валутен фонд, нито на Международния капитал. Тоест, ние няма да го търгуваме за по-добър валутен курс, например. Нито пък ще сме готови да бъдем подлагани на шантаж. Унгарската нация не може да се откаже от правото си на самоопределение, защото това е право, което принадлежи на народа, а не на ръководителите на държавата. И когато се тълкуват действията на Унгария, те трябва да се тълкуват и в такава светлина в правото и на самоопределение. Сега в Унгария има ли нарушения на човешките права? Да, но не в тези области, за които говорите вие. Има в е, момента в Унгария има криза, огромна част от населението живее в ужасна бедност хората в провинцията работят за един, едно-две евро на час в компании, които са собственици на чужденци. Работните условия абсолютно не отговарят на никакви изисквания за човешко достоинство. Те са, освен това, са и опасни. Колегите, които коментираха тук за организираните работници, мога да ви кажа, че няма профсъюз, защото чуждите работодатели не позволяват това. Селските стопани не могат да продават продуктите си, защото търговците на едро ги шантажират. Учителите работят за по 300 евро на месец. Надявам се, колеги, да не ме цензурирате, след като е видно, че се страхувате и вие от свободата на словото. Непрекъснато сме в режим на економии, диктуван от Международния валутен фронт, е, фонд, извинете. Искам да подканя членовете на нашата комисия да се слушат в гласа на унгарския народ. Председателката, комисията много щедро ви даде 5 е, минути благодарение на искането на господин Клайст. Сега давам думата на господин Фос. Благодаря ви. Какво чувам? Някои е, обявяват е, велики идеи за нашето съжителство заедно. Всъщност на какво основа съжителстваме? Това е правото. Иначе ще се стигне до произвол. А, вижте какво. Някои промени в медийния закон или в други закони може да ни харесват много, но ако от правна гледна точка са изрядни, трябва да ги приемем. И ако добре съм разбрал госпожа Лебай, всъщност какви, какви са критиките? Непрекъсно се споменава тук хатата за основни права. права да, много често се позваваме на този аргумент. Но тази харта визира всъщност самия Европейски съюз като организация, а не непременно отделните държави членки, които имат отношение към нея от политическо-морална гледна точка. В Испания, където много хора, ами, хиляди хора не са а, обещетени, мога да твърдя, че има нарушение на хартата за основните права. Тоест всичко, което и сега. А, за всичко, за което нахокваме Унгария, всъщност трябва да мисля, че е, е една нормална процедура и трябва да бъде в рамките на едно разследване за процедура за нарушение. Е, е, е, ако, например, става въпрос за независимостта на надзорния орган за защита на данните, нека видим как стоят нещата и в други страни. Не бива да се вдига толкова шум около всичко това. Ако има нарушение на договорите, да, процедура за нарушение за... на договорите. Нека да се процедира така. Това е правилният начин. Трябва много добре да премерим и аз е, оказвам пълно доверие на комисията да види дали има нарушение на общностното право или не. А, защото от политическа гледна точка нещата бъдат, могат да бъдат оценени по най-различен начин, но за да живеем заедно всички трябва да стъпваме на общностното право. И въпросът ми е въобще в случая можем ли да споменаваме хартата за основни права? Последния път, когато бях в Унгария, бях на една много на една много хубава церемония в унгарския парламент, но не можах с, с, с моята а, колежка американка и обсъждахме проблема с, свързан с закона на, на медиите с млади дипломати. И те казаха, че според тях това е така, промените върват по посока на авторитаризъм, дори фашизъм. Това е дума, която те употребиха. И какво стана всъщност, откакто имаше забележки по закона за медиите, нещата не се промениха и не се подобриха. Напротив, затварят се радиа, има цензура на вестниците и така нататък. Колкото до мнението на Венецианската комисия за, за избирателните закони. Според законодателния, според избирателния закон, дори най-голямата опозиционна партия в един момент може да стане незаконна. Така че тук не говориме за Унгария, тук говориме за нас, за Европейския съюз, за мене, за Португалия, за другите страни за онези, които са пазители на договорите и които не си вършат работата. Ние сме тук сега, събрали сме се и обсъждаме нещата, защото комисията не си е свършила работа, защото съвета не си е свършил работа. И ние трябва да ги подтикваме да вършат своята работа. То ние не се борим против унгарския народ, а напротив, за унгарския народ, за нашите народи, които живеят в тази е, в това общо европейско пространство, за да могат те да живеят в едни демократични общества. Е, не ми е, не е много лесно да е, председателствам. Сега давам думата на е, господин Мишел. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо генерален директор, трябва да ви кажа, че начинът по който протича този дебат, честно да ви кажа, ме смущава. Виждам, че тук има като че ли хора натоварени с една трудна мисия, разбирам ви, господин Енгел. Е, вашето, из... моето изказване, господин Енгел, успокойте се, няма да е истерично, ще бъде е, просто израз на основните ми права на парламентарист. Аз си задавам редица въпроси, ще кажа редица съображения, с което не сте произвеждам в член на някакъв народен съд. Просто мъдро, разумно упражнявам своето право. Трябва да ви кажа, че свободата, демокрацията, равенството, недискриминацията, спазването на основните права са основните ценности на Европа. Току-що чух нещо невероятно, невъзможно, което може някои не забелязаха, но аз ще го посоча, че хартата за основни права се при, е, при, приемала само за цялата, е, цели Европейски съюз, а не за отделните да, е, е, държави членки. Това е абсурдно, ужасно. Е, струва ми се, че днес доста се банализира и се упростява това, което става в Унгария и се принизяват всички нарушавания на нашите е, ценности. Мисля, че спазването на тези ценности е едно етическо е, изискване в Европейския съюз, защото всяко изчакване, инерция, липса на реакция дава една, създава един катастрофален образ на Европейския съюз. Общественото мнение естествено ще доведе до огромна криза на доверието и ще компрометира европейския проект. И тук ще кажа, колеги, не е банално, не е незначително. И тези събития са много рискови. Те е, поставят в опасност проекта, отварянето, солидарността, свободата, правосъдието, справедливостта, всички универсални е, ценности, проекта за толерантност. Тук се от... и отхвърлянето на пристрастността. Тоест, е, това, това са упреци не към намеренията на правителственото мнозинство, а към действията. Това е едно, един сериозен грах при страстността. Да създадеш една пристрастна държава, която да служи само една политическа сила. Проблем ли имате, госпожо? Не ви е удобно, нали? Разбирам ви. Разбирам ви. Тези мерки, ще припомня, са, са, са действия, а не намерени. Господин Мишел, вие просто превишихте времето за изказване. Не ви разбрах. Не, аз ще продължа. Не мога да говоря угарски, както предлага колежката. Не, не, ще свърша много бързо. Не... Още малко искам да кажа. Вижте, това, което става в момента в Унгария, а, която е европейска държава, това е една мутация на демократичния режим в авторитарен. Вижте, госпожа Вебер взе думата от Алде, други взеха думата. Така че вие сте един обикновен член на тази комисия. Имахте три минути, бях много щедра с вас. Затова ще ви отнема думата. Благодаря, господин Мишел. Следващия господин Алваро. Благодаря ви, Аз мисля, че мога да продължа от там, където спря Луи Мишел. Разбира се, не с това красноречие, но ние изпитваме същата загриженост. Тук не става въпрос само за Унгария. Става въпрос за поведението държава членка на Европейския а, съюз, която и да била тя Франция, Германия, Унгария, няма значение. А, просто е, повечето държави членки на Европейския е, съюз е, се сблъскват с проблеми в, по отношение спазването на основните права. Ние самите не успяваме да спазваме нашите е, е, принципи и ако не бяхме членове на Европейския съюз и а, да знаем, че ще, има риск от корекции, ще, ще, риск ще, ще е доста по-голям и а, е, смятам, че ние сме много по-остри към трети страни, отколкото към третите държави по отношение на спазването на човешките права. Естествено, човек е по-толерантен към членовете на собственото семейство, отколкото на съседите. Но винаги сме по-склонни да критикуваме другите. Критерият от Копенхаген, задълженията, които проистичат от тях – би трябвало да се прилагат независимо дали една държава е членка или не на Европейския или е кандидатка но жалко би било, ако толерираме подобно поведение от страна на държави членки, след като го изискваме от кандидатките. И между другото, тук не, става просто не само за Унгария, и други държави членки са виновни за нарушения. И е много лесно да се прехвърля всичко към комисията като пазителка на договорите, но мисля, че и съвета а, може да а, започне процедура. Ако погледнем член 2 и правовата държава, трябва да видим дали има опасност за правовата държава, а именно независимостта на Централната банка, независимо на медиите, на съдебната система, редица пунктове. Е, още когато е, влезе в сила Лисабонния договор, от този момент хата за основни права пряко се прилага на територията на всички държави членки. Е, и съответно всичките и, и принципи. И Кринга, да, има грешки, но грешките могат да бъдат поправени. И напоследък, като че ли има известно, тези грешки се повтарят доста често и тогава може би ще си кажем, това вече не е грешка, нещо по-лошо. Да си служим с, като пример с други държави членки, където нещата стоят и по-лошо, това е една спирал. Смятам, че по този ако не реагираме, ще бъдем виновни. Следващият оратор, господин Шубля. Thank you very much. Uh, Благодаря. И аз се изказвам като обикновен депутат, а не като заместник, координатор на НП. Няма да повтарям бележките за независимото управление на съдилищата, но тук се повдигна въпроса и за закона за вероисповеданията и за радията. Съвета за медиите не е заглушавал е, съответното радио. Мога да ви дам данни. Не, само отнемани, не са отнемани лицензи. Е, само Словакия направи това. А сега да се върна на закона за религиите. Сред 27 страни членки има 9 страни членки, между които и Унгария, не, с е, изключение на Унгария, т.е. където има признати по-малко от 14 вероисповедания, а в Унгария се признават 14, в Белгия са 6, например. Другите вероисповедания, и те е, съставят 99% от е, е, религиозното население. В сравнение с много други страни членки, ние нямаме една държавна религия. В много други страни е формулирана една религия. При нас не е така. Ето това забележете от закона за религиите. И затова протестирам срещу такива изказвания, че в Унгария съществува своего рода фашизъм. Аз идвам от бивша социалистическа страна, но не мога да си позволя да кажа ми, всички колеги, които идват от социалистически страни, са сталинисти, нали така? Ако го кажа, веднага ще има протести. Ще приключвам но нека да повторя. Радиото не е, радиостанцията не е била затворена. Погледнете фактите точно и ще разберете. Не дайте да вярвате на всичко, което пишат вестниците. Председателката, благодаря господин Шогор, господин Молдър сега. This is not the first time that we are discussing. Не, за първ път дискутираме Унгария. Направихме го и по време на унгарското председателство. Не знам какво ще е необходимо на комисията, за да започне да действа, а не да проучва все нещата. Съществува Европейската харта за основните права. Нека да ви прочитат член 10. Свобода на мисълта и вероисповеданието. Тази свобода се дава и на индивида, и на сдружения. Никъде не се казва, че трябва да се определя крайен брой вероисповедания. Комисията може ли да каже, че на дали на 17 януари те ще са наясно, ще се обърнат ли към Съда на европейските общности. Смятам, че вече е крайно време, защото очевидно комисията не разполага с инструменти да направи нещо. Госпожа Боско. Um, you, um, Благодаря, госпожо председател. Един въпрос към комисията. Не за пръв път обсъждаме положението в Унгария. Днес говориме за Конституцията. Естествено, комисията е пазителка на договорите и за това има права. Права и задължения ние обсъждаме различни, различни аспекти на проблема, включително на времето и проблема за медиите. Това също е едно основно права. Госпожа Рединг, като че ли не така не, не, навлезе, не навлезе в подробности и какво стана? Няко, бяха променени някои технически аспекти на и компоненти на закона и комисията се успокои. Боя се, че този път ще бъде същото. Но боя се, че това ще бъде и един много лош пример и един много лош знак към другите страни. Защото господин Цаяр. Благодаря, госпожо председател. Скъпо и скъпи другари, скъпи колеги, за мене дефиницията на фашисти и комунисти е а, да се разпространяват клюки, вместо да се позоваваме на факти. Така че аз не мога, не мога да приема от госпожа Гомеш да квалифицира случващото се в Унгария като е, път и е, положение, което отиваме към фашизъм. В миналото по комунизма сме били многократно в такова положение. Това, което чух тук от представителя на комисията е нещо смислено е, една много, доб... една много добра и обективна оценка. Спомнете се, миналата година беше приета конституция в Унгария. А, някои критикуваха, че много бързо я приехме за 9 е, месеца. А, а, нека не забравяме, че, че един нов договор на Европейския съюз ще се приеме за няколко седмици, 5-6, а това е много важен документ. Има 230 закона и основни закона, прияти от правителството. Страната, стра, страната беше пред колапса след края на социалистическото правителство, нямаше вече средства за социално осигуряване, администрацията е, беше пред разпад, имаше пара военни е, отряди по улиците, защото полицията и армията вече не можеха да осигурят реда. Това, което ние на, е, наследихме, трябваше да се реформира изцяло. Това, че имаме две трети от гласовете, това не се държи на случайност, а просто трябва на, на, ние на, народ, народ, народа ни повери задачата да създадем една нова държава, която да функционира. И за е, то, доста, доста много, много решения бяха взети. И всъщност само 4 или 5 са в противоречие или са поставени под въпрос от а, комисията. Така че аз аз казвам да, направете анализ. Абсолютно съм съгласен с тези, които казват, че парламента има право да задава въпроси и да е, разследва. Но нека не забравяме, че 90% от е, нещата, от законите все още дори не са преведени на друг език. Тога, че трябва да ви, трябва да след превода да, да се видите, да се види какви са връзките между различните е, разпоредби. Така че е, Комисията ни помага за това. Благодаря ви за разбирането господин Мишел, вие дори не може да спазвате процедурните правила. Какво морално право имате да ни критикуват? А, искам да отговаря. Не, не, много, много бързо, много бързо. Искам само да припомня, скъпи колега, че това е мое стриктно право да заява моята позиция не по отношение на намерение и програма, а по отношение на действия. И това е право и на Европейския парламент. Но вече вие свикнахте да не се спазва парламентарното право. Ще дам думата отново на госпожа Лебайза за да отговори на всички въпроси, които и бяха поставени. Госпожа Любай. Uh, Благодаря. Както виждате, много трудно е да се отговори в подробности на всички повдигнати днес въпроси. Ще се опитам да е, групирам основните е, въпроси, зададени във вашата комисия. Първият който се спомена от много депутати, е именно какво би се случило, ако нещо такова се, се случи в страна кандидатка. Защо се отнасяме различно към страните членки и страните кандидатки. И факта, че се провежда дебат днес и че следващата седмица в пленарна зала отново ще има дебат, факта, че комисията нееднократно от средата на миналата година и през декември, когато стана ясно, че вече се очертават законите, комисията се намеси и парламента се намесва. Комисията зададе своите въпроси и съвсем ясно каза, че Никоя страна членка няма право да нарушава основните договори и хартата за основни права. Така че работата, която извършва в момента комисията, е насочена именно за това да предотвратява подобни е, неща. Тоест, ние даваме много ясен отговор, че изискванията се отнасят и към страните членки, и към страните кандидатки. Този отговор се съдържи в декларацията на комисар Редин, която тя направи. Разбира се, всяка страна има право да е, приема Конституция и да приема изменения на Конституцията си, но Конституцията трябва да отговаря на европейските е, договори, законодателство и на хартата за основните права. В такъв дух работим и не мисля, че има разлика между усилията на парламента и комисията и това, което те се опитват да постигнат. Но правомощията са ни различни. Комисията е пазител на договорите и може да реагира единствено ако съществува много силен правен анализ. В момента законите, които влязоха в сила, влязоха в сила на 1 януари. Днес сме 12. И комисията започна дори още през декември много активно да работи по всички тези проблеми, които са много сложни. Не може да говорим, че, много, че има така така да се каже, семейна прилика между законите. Трябва да имаме правни е, мнения, за да можем да вземем решения, които да не могат да бъдат успорени от е, юридическа гледна точка. Във всички случаи сме съгласни, че въпросът не е само правен, то е и политически. Следващата група от въпроси бе какво е правното основание, на което се оповаваме при проверката за съответствието на унгарското законодателство с общностното. Отговорът е много прост. За пенсионната възраст работим по директива 2070 6 за борба с дискриминация на работното място. За независимостта на съдебната система проверяваме член 47 от хартата, защото той има и силна връзка с член 2 от договора. За независимостта на органа за закрила на данните – се позоваваме и търсиме съответствие с директивата за закрива на данните от 95-та година. Това бяха втората група въпроси. Третата група въпроси бе какво всъщност се очаква от Унгария. Комисията очаква от Унгария пълно е, изпълнение и съответствие на нейното законодателство с европейското законодателство и то и е, буквата на закона и духа на закона, включително и хартата на основните права. Зададен бе въпрос какво ще направи комисията следващата е, седмица, да ви кажа какво да, ще направи комисията. Аз не мога да ви кажа какво ще направи комисията, защото комисията ще вземе решение възоснова на анализа, който ще ни бъде даден. И комисията ще има право да вземе решение в момента, в който получи документ. Но до този момент това, което вършихме, бе да изказваме своята загриженост, председателят Барозо, писал на унгарските власти, комисар Рединг. И на базата на правният анализ в съвсем скоро, на 17 януари, все пак това е рекордно къс срок. Законите са влезли в сила на 1 януари. Комисията ще се възползва от всичките си права като опазител на на договорите и е, в тази си роля ще започне и процедура за нарушения. Това ще реши комисията обаче следващата седмица. Председателката, благодаря. Благодаря, че ни отделихте време. Вече сме закъсняли с половин час с дневния ред. Приключвам с тази точка и преминавам към последната за днес след обед. Става дума за многогодишната рамкова програма за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013 2017. Остава малко време, докато напуснат залата. Thank you very much. Uh, моля колегите да вземат местата си. I ask, I ask all the colleagues... Моля, моля колегите, които искат да продължат разговорите, да, из, да напуснат залата. The agenda, please. Either take your seats or leave the room, please. Моля, или займете местата си или напуснете залата. Uh, the last part on our agenda is the... Така, последната точка от дневния ред. Предложение на комисията за многогодишна рамкова програма за периода 2013 2017 за Агенцията за основни права. Съгласно член 5 на правилник 168 за Агенцията за основни права, многогодишна финансова рамка ще е, съдържа дейностите и е, задачите на агенцията. Е, настоящата рамка изтича през 2012 година и ще трябва да се приеме нова рамка за 2013-2017 година, тъй като нямаме докладчик по този въпрос. Ще дам думата на комисията да ни представи предложението и ако някои колеги искат да вземат думата, ще помоля да го направят. И ние ще обсъдим отново този проблем, тази точка, когато бъде посочен и докладчик по въпроса. Сега давам думата на комисията. Благодаря. Вие вече припомнихте какъв е контекста. А, тук ви е предложено решение на съвета за многогодишна рамка от 2013 до 2017 година. Това е, е, е с, е, агенцията се учредява с регламент, който изисква определенето на многогодишна финансова рамка по тематични области, в които ще работи агенцията. Важно е да се разбере много добре, че тук не става въпрос за многогодишна програма, това е една независима агенция, която всяка година определя сама своята работна програма, но в едни тематични рамки. И целта на предложението, което сме ви предоставили, е да определи за 2013 до 2017 година тематичните области, в които ще работи агенцията. Сегашната многогодишна рамка приключва на 31 декември 2012 година. За това е необходимо още от 1 януари 2013 агенцията да разполага с нова многогодишна рамка, която да бъде е, да влезе в действие. какво сме отчели, за да определим тематичните области? редица елементи, които са определени в регламента за учредяване на агенцията. Първият е, е факта, че агенцията трябва да работи в областта от правомощията на Европейския е, съюз. Тоест всички тематични области трябва да са в областите, от които съюз има правомощия. Е, второ, да се отчитат е, приоритетите на Европейския съюз. Друг важен елемент е тематичните области да се определят с оглед и на личните финансови ресурси. Това е много важно, защото сме в момент на затягане на коланите в економиката и е много важно, много точно да се напипат най- важните е, области, така че агенцията да не се размива да, дейността си, да не размива дейността си в всички области и да сведе е, дейността си по набиране на данни само по въпросите, които са съществени за прилагането на европейската политика. Е, тоест, отчитане на финансовите ресурси, както казах, в контекста на е, економическа криза, на намаляване на бюджетите. И друг важен елемент е ползата от дейностите и избягването на дублирането. Тоест, агенцията да не работи в области, в които работят други агенции или структури на Съюза. Знаете, че една от съществените роли на Агенцията за основни права е да набира сравними и надежни данни и а, е, а, е, да се свързва с други структури, които работят в съответните области. Агенцията трябва а, е, да внимава да избягва дублирането във всички области, в които работи. Тези тематични области са определени в предложението, така че аз няма да ги изброявам. Те обхващат правосъдието, положението на жертвите на престъпления, информационното общество, зачитането на личния живот и защитата на личните данни, интеграцията на ромите, полицейското сътрудничество, съдебното сътрудничество, правата на детето, дискриминациите, иммиграцията, интеграцията на иммигрантите, расизъм и ксенофобия, изискване заложено в регламента, който гласи, че многогодишната рамка винаги трябва да съдържа темата за расизъм и ксенофобия е, ксенофобия. Че агенцията трябва да продължава работата си в тези области. Освен това сме е, направихме консултации с заинтересованите страни и представители на гражданското общество, за да намерим точния баланс е, между възможностите на агенцията да работи в ключови области и същевременно тя да не разсейва дейността си в прекамерно много области, тъй като в сегашния контекст тя не може да работи навсякъде. Ключовите елементи бяха последователността, приемствеността. От години вече агенцията разви умения в събирането на данни по определени теми и някои от резултатите, които предлага, например, по отношение на недискриминацията или борбата с хомофобията, някои доклади, които публикува по тези теми, приемствеността е много важна. И тъкмо за това сме за пазили редица теми, които вече съществуваха в предишната многогодишна рамка. Важен елемент е и влизането в сила на Лисабонския договор. Новото в сегашната, пред, но, новата а, многогодишна рамка е обхващането на третия стълб, а именно съдебното сътрудничество в наказателно-правни дела и полицейското сътрудничество. Това са две области, които до сега не бяха обхванати в многогодишната рамка, тъй като агенцията можеше да работи само в областта на общностното право и преди влизането в сила на Лисабонския договор, тези две облаци, полицейско и съдебно сътрудничество, т.е. третия стълб, не влизаха в общностното право. Сега вече обаче тя може да работи в тази област. И единственото препятствие е, че тези области трябва да бъдат предвидени в многогодишната рамка. Тъкмо за това в новата рамка ще вмъкнем като тематични области съдебното и полицейското сътрудничество. И последно за използваното правно основание. Многогодишната рамка се основава на член 350 F2 от ДФЕС, което се оправдава от факта, че за разлика от първата многогодишна рамка, основана на разпоредба от регламента за учредяване на агенцията, следствие на съдебната практика на Съда на европейските общности, който постанови, че не могат да се използват такива разпоредби като правно основание, трябваше да се използва правното основание за учредяване на агенцията, а именно член 352, за което е необходимо и одобрението на Европейския парламент, нещо, което не въжеше за първата рамка. А, така, това е първия път, когато имаме възможност да представим на парламента такова предложение. Както знаете, Агенцията за основни права е много важна за Европейския съюз структура. Тя предоставя надежни, сравними данни за положението в областта на основните права. Изключително важен инструмент в и, и, и финансовата рамка е много важна, за да се определят областите, в които ще работи агенцията. Комисията с удоволствие ще сътрудничи с вас, за да можем да договорим и да усъвършенстваме това предложение. Благодаря. Е, Благодаря. Двама колеги искат да вземат думата. Давам първо думата на господин Мишел. Да, направя е, толкова е. работи. Нищо в предложението за промяна на многогодишната програма 2007-2012 година правната служба на парламента заключи, че трябва да се разшири а, дейността и в областта на, на наказателно-правното сътрудничество и полицейското сътрудничество, което не съществува в регламента за учредяване на агенцията. И всеки път този проблем може да се е, поставя, когато се прави нова рамка. Тук обаче искам да спомена и елемент, по-важен елемент, който е свързан с липсата на дебат или е не дебата, антидебата, който водихме преди малко. Агенцията не може да се произнася по ситуацията в държава членка. Ти трябва да действа само хоризонтално. Това си вижда абсолютно немислимо. Тази агенция да не може да бъде призовавана да се намеси в случаи като положението в Унгария. И за това мисля, че трябва да предвиди промяна на регламента за учредяване на агенцията, за да стане тя реално независима, да има широк поле на действие и широки правомощия и да бъде полезна на Европейския съюз в случай на нарушение на член 7 от договора и други. Смятам, че това, това ще бъде много важно, защото ако тази агенция не може да се занимава с положението в държава член, членка, тя става малко не, излишна. Ние не искаме да имаме само статистика, искаме тематично виждане по, в различните области и тя да има реални е, правомощи в областта на разследването, включително от държавите членки. Thank you, Mr. Michel. Uh, Mrs. господин, госпожа Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Е, интересно. И ами, ние сме четири. Интересно колко ще участват в дебата. Наистина срамота е, че сме, че, сме, че сме толкова малко, защото а, искам да ви кажа, а, че исках да ви кажа, че след като този дебат от днес след обед и аз искам да ви поздравя за начина по който председателствате тук не съм съгласна с господин Мишел. Е, говориме за дискриминация, говориме за нарушаване на основни права в държавите членки, ами тази агенция всъщност е в сърцевината на този дебат. И това трябва да мисля, че този дебат трябва да го проведеме по друго време, когато има много хора, е, защото а, е, трябва да видим какъв ще бъде мандата, правомощията, начина на опериране на тази агенция, защото миналата година, когато поискахме поискахме от агенцията да направи доклад за положението в всички държави членки, ами тя просто ни отказа. Каза, ние не разполагаме с средствата да направиме това. Тоест, това си беше чист отказ. Така че аз бих аз бих искала тази агенция за основните права да бъде наистина основния пазител на основните права и е, да, да върши своята работа. Благодаря, Софи. И сега ще дам отново думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Само няколко пояснения по казаното до тук трябва да разграничим различните части на дебата. От една страна това предложение за много, многогодишната рамка, която ще, ще включва тематичните е, области и друго, възп... начина по който ние възприемаме е, агенцията. Тя да има повече задължения, повече задачи и така нататък. Тук целта тук не е е, да определиме компетентността, компетенциите на агенцията, правомощията и така нататък. Знаете, че ще се направи и оценка на агенцията, т.е. ще започнем да правим тази оценка тази година. Първо с е, едно проучване, извършено от независим орган – след това това проучване ще бъде е, раз, разгледано от управителния съвет на агенцията, който е независим и който не представлява държавите членки. Управителният съвет ще излезе с препоръки. и Това ще стане най-вероятно към началото 2013 препоръки към комисията и съвета за подобряване, усъвършенстване функционирането на агенцията. И тогава ще можем да обсъдим правомощията, какво трябва да се промени, какви ще бъдат задачите и така нататък. Oui, се паса. Се па. А на днес става дума за нещо друго. Става дума за а, фиксиране на рамката и, на, и тази рамка на 1 юли 2003, на 1 януари 2013 година тя трябва да е факт. Така е по правилник. В рамката трябва да бъдат включени само тематичните области, а не да се е, променя правомощията и така нататък. Сега, важно е, разбира се, да, да, да, да, да обсъдиме как виждаме, какви според, какво според нас трябва да бъде тази агенция. Това е правено и ще се прави. Но правилника пред, предвижда оценка, и тази, тази оценка ще стане факт на практика в началото на 2013. Тогава ще бъде представен доклада. И тогава ще решиме какво трябва да се направи, за да подобрим и функционирането на агенцията. Но просто исках да, да, да уточня, че става дума за две различни неща. Убедена съм, че следващия път, когато ще има докладчик, докладчици в сянка, ще можем да проведем много по-активен дебат по тази тема. С това изчерпахме точките от нашия дневен ред. Нека да ви обявя датата на следващото заседание. 23 януари ще бъде заседание за сформиране отново на комисията и нормалното заседание ще е на 25-26 януари. Благодаря за съдействието. Благодаря.